Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Много ви моля да заемете местата си, за да продължим с гласуването. Преди да пристъпим към гласуване, ще дам думата на господин Башир по процедурен въпрос. Моля ви, колеги, моля за тишина, за да чуем господин Ахмад Башир. Mikro. Mikro. Four, three, two. Микрофон, ако обичате. Is it working? Yes. Okay. No. No. No. Работи ли? Не работи. It's a, it's a, honorable chair. Почитаеми господин председател, вчера Sky News показа на целия свят